Наморяваме пленарната сесия. Разполагате с протоколите от вчерашното заседание. Имате ли коментари по протокола? Не, в такъв случай те се приемат в настоящият ми вид. Продължаваме с съобщение на